Либе колеги... Скъпи колеги, виждам, че не всички са пристигнали. Въпреки това предлагам да започнем нашата работа, тъй като ни предстоят доста сериозно гласуване. Затова предлагам да започнем с първа точка от дневния ред, а именно приемане на дневния ред. Съгласни ли сте с предложения от нас дневен ред? Желаете ли да допълните нещо, нещо да промените? Очевидно не. В такъв случай считам дневния ред за прият. Преминаваме към втора точка. Одобрение на протоколите от заседания. Проекта за протокола на комисията от 21 и 22 февруари може да намерите във вашите, вашата документация. Имате ли коментари по този протокол? Не виждам. В такъв случай предлагам а, както обичайно, да четем този протокол за а, прият. Ако имате възражения, може да ги внесете до края на заседанието. Трета точка. Съобщение на председателя. Първо. Езиковият режим. Може да се изказвате и да слушате превод на френски, немски, английски, гръцки, испански, чешки, унгарски, естонски, унгарски, словенски, български румънски. Освен това бих желала да ви напомня, че а, това заседание се излъчва на живо. Заседание на, ко... на координаторите на 20 март. Протоколите ви бяха изпратени и съответно, ако на, 20, на 22 разбира се, не са внесени възражения, така че ние ги считаме за приети. И с това преминаваме към гласуването. Два доклада по собствена инициатива, един доклад а, за приложение и едно законодателно становище. Първият доклад – Модернизиране на образованието в Европейския съюз, докладчик Кристина Липацка. 485 изменения бяха внесени. Така че това означава колко е важна темата за членовете. Кристина, желаеш ли да кажеш нещо? Имаш думата. Да, благодаря, госпожо председател. Най-напред бих желала да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения, предложения. Искам да благодаря най-сърдечно и на докладчиците в Сянка, на нашите експерти, и най-вече на моята асистентка. Надявам се, че образованието, разбира се, ще стане за всички важна тема. Да, благодаря, Кристина. Ние също се надяваме а, с а, този доклад да изпратим едно много ясно послание, както на комисията, така и до държавите членки. Така че започваме с гласуването. 68 и 69 изменения са оттеглени, така че преминаваме към компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 13. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 14. За, против,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 Мисля, че е отхвърлено, но е хубаво да проверим. Така че гласуваме електронно а, изменение 99. Може да гласувате. Geschlossen. Край на гласуването. С 13 на 11 отхвърля се да. И сега преминаваме към 101 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20. За против, въздържали се, приема се. 106. Гласуваме го на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 5 6 ist das richtig?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 Компромис, компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим. 132 изменение. Може да гласувате. Край на гласуването. С 14 на 12 отхвърля се. Компромис 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 140. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се. Бих желала да проверя. 148. Край на гласуването. са 16 на 9. Извинете, не можах да се ориентирам, но се приемам. 30 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Емпол 20. За, против, въздържали се, приема се. 153, 154 за. Против. Въздържали се, приема се. 155 за. Против. Въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. Компромис 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 191. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 199. За. Против. Въздържали се. Бих желала да проверим. 199 то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 14 срещу 12 гласа. 200. Изменение 200. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 38. За, против, въздържали се, приема се.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 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 47 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 270 изменения за, против, въздържали се, приема се. Компромис 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 52 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 274 за, против, и въздържали се, приема се. Компромис 53. За, против, въздържали се, изме... приема се. 282. Устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 54. За, против, въздържали се, приема се. 285. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 55. За. Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 296. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 57, за, против, въздържали се, приема се. 297, за, против, въздържали се. Бих желала да проверим. 297, начало на гласуване. Край на гласуването. с 14 на 13. Отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 308 за, против, въздържали се. Ще проверим. 308. Начало на гласуване. Край на гласуване. С 16 на 11 отхвърля се, да. Компромис 58. Приема се. Компромис 59. За. Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ 15. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 60 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, приема се. 320 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 61 за, против, въздържали се, приема се. 326 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 62 за, против, въздържали се, приема се. 328 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, приема се. 332 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 63 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 64 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 5 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, въздържали се, приема се. 340 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, приема се. 345 за, против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 65 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 66 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 357 за, приема се. ФЕМ 16 за, против, въздържали се, приема се. 358 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 67, приема се. Преминаваме към МПЛ 46, за, против, приема се. 361, за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 56, за, против, въздържали се, приема се. 362, за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 е оттеглено, 368 за, против, въздържали се. Ще проверим електронно. 368 начало на гласуването. Кашласен? Mit 15 zu 12. Край на гласуването с 15 на 12 приема се. 370 оттеглено. Преминаваме към компромис 68. За. Против. Изв... Въздържали се. Приема се. 374. За. Против. Въздържали се. Приема се. 375. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 380. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще проверя, обаче мисля, че имаше мнозинство. Нека да гласуваме по 380. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, с 13 на 10 приема се. 381 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. 385 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но не съм сигурна. Нека да проверим електронно. 385. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 на 11. Приема се. Компромис 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 395 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 73 за, против, въздържали се, приема се. 398 за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 74 за, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. 411. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, с 17 на 10 отхвърля се. 412 за. Против. Въздържали се? Не беше много точно. Мисля, че е прието. Затова моля ви да проверим. Начало на гласуване по 412. Край на гласуване. Да. С 15 на 13 се отхвърлям. Фем 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 75. За. Против. Въздържали се. Приема се. 419. За. Против. Въздържали се. Приема се. 420. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 76. За. Против. Въздържали се. Приема се. 426. Е, две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Приемаме, преминаваме към 429. За. Против. Въздържали се. Приема се. 432. За. Против. Въздържали се. Приема се. 433. За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 против, въздържали се, приема се. 446 за, против, въздържали се, приема се. Компроми... Компромис 79 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 80 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 82 за, против, против, въздържали се, приема се. 457 за, против, въздържали се, приема се. 458 за, против, въздържали се, приема се. 460 за, против, въздържали се, приема се. 461 за, против, въздържали се, приема се. 462 за, против, въздържали се, приема се 464 за, против, въздържали се, приема се 465 за, против, въздържали се, приема се 468 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 83 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 84 за, против, въздържали се, приема се. 477 за, против, приема се. Компромис 85 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 477 за, против, въздържали се, приема се. 478 за, против, въздържали се, приема се 479, за, против, въздържали се, приема се 480, за,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 27, каза председателката. Приема се 28 за, против, въздържали се. Приема се 29 за, против, въздържали се. Приема се и окончателно гласуване с а, поименно и електронно. Начало на гласуването. Geschlossen. Край на гласуването с 27 за, един против, няма въздържали се, приема се. Най-сърдечни поздравления на докладчицата. Много благодаря на докладчиците в Сянка и разбира се, най-сърдечни благодарности на секретарията. И има предвид Ана, разбира се. Много ви благодаря. И преминаваме към следващото гласуване. Ich wollte mich nur im Namen aller äh, für das strukturierte само искам да благодаря на всички колеги, да благодаря за бързото гласуване. И така. Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура. Това е господин Строевски. Искате ли да кажете нещо. Имате думата, моля. Благодаря. Най-напред искам да кажа нещо, за да може да си поемете дъх, госпожо председател. За първи път гласуваме по един такъв глобален доклад. Евростат и Евробарометър ми помогнаха много със своята информация. Благодаря им. В областта на културата не е често да имаме актуална информация, с която да работим. За това искам да благодаря и на Юстина, която също много ми помогна. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към гласуването. Започвам. Започваме с 38 изменение. За, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се, прието. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, прието. 45 за, против, въздържали се, отхвърлено. 44 за, против, въздържали се, отхвърлено. 46 за, против, въздържали се, прието. 41 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека проверим, моля. 47 проверяваме. geschlossen. Mit 15 zu 10. Прието. 48 за, против, въздържали се, прието. 50 за, против, въздържали се, прието. 49 за, против, въздържали се, прието. 51 за, против, въздържали се, отхвърлено. 52 за, против, въздържали се, прието. 53 за, против, въздържали се, прието. 54 за, против, въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, прието. 55 за, против, въздържали се, прието. 56 за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. 62. С устното за, против, въздържали се, прието. 65. За, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека проверим. Проверка на, на 65-то, моля. Край на гласуването. отхвърлена. Е. Трети компромис за, против, въздържали се, прието. Четвърти компромис за, против, прието. 74-то изменение, също изменение. За, против, прието. 75-то за, против, въздържали се, прието. 76-то за, против, въздържали се, прието. 77-то за, против, въздържали се, прието. 78 за, против, въздържали се, прието. 79 за, против, въздържали се, прието. Отхвърлено. 80 за, против, въздържали се, прието. 81 за, против, въздържали се, прието. 82 за, против, въздържали се, мисля, че е прието, но нека проверим, моля. Проверка на 82. Geschlossen? Край на гласуването. Отхвърлено. 83-то за. Против. Въздържали се. Прието. 84-то за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 85 за. Против. Въздържали се. Прието. 86 за. Против. Въздържали се. Прието. 87 за. Против. Въздържали се. Прието. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 89 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 90 за, против, въздържали се, прието. 91 за, против, въздържали се, прието. 92 за, против, въздържали се, отхвърлено. 94 за, против, въздържали се, отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, прието. 95 за, против, въздържали се, прието. 97 за, против, въздържали се, прието. 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. 96 за, против, въздържали се, прието. 99 за, против, въздържали се, прието. 100 на две части за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 101 за, против, въздържали се, прието. 102 за, против, въздържали се, прието. 103 на три части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Третата част за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на третата част на 103-то изменение. Geschlossen. Mit 12 zu 12 abgelehnt. Отхвърлено е. 104 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 105 за, против, въздържали се, прието. А това беше първата част. С първата част гласуваме за, против, въздържали се. Нека проверим. Не беше много ясно, съжалявам. Край на гласуването. Не. Добре, 25 на 0. Добре, всичко е ясно. Прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 106 за, против, въздържали се, прието. 107 за, против, въздържали се, прието. 108 за, против, въздържали се, прието. 109 за, против, въздържали се, прието. 111 с устно изменение. За, против, въздържали се, прието. 110 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, въздържали се, отхвърлено. 112 за, против, въздържали се, прието. 113 за, против, въздържали се, прието. 115 за, против, въздържали се, прието. 116 за, против, въздържали се, прието. 117 за, против, въздържали се, прието. 118 за, против, въздържали се, отхвърлено. 119 за, против, въздържали се, прието. 120 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 121 за, против, въздържали се, прието. 122 за, против, въздържали се, прието. 123 за, против, въздържали се, отхвърлено. 125 за, против, въздържали се, прието. 124 за, против, въздържали се, прието. 126 за, против, въздържали се, прието. 127 за, против, въздържали се, прието. 128 за, против, въздържали се, прието. 129 с устно изменени за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 134 за, против, въздържали се, прието 135 за, против, въздържали се, отхвърлено 136 за, против, въздържали се, прието 137 за, против, въздържали се, отхвърлено 138 за, против, въздържали се, прието 139 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 140 за, против, въздържали се, прието. 141 за, против, въздържали се, отхвърлено. 142 за, против, въздържали се, прието. 143 за, против, въздържали се, прието. 144 за, против, въздържали се, прието. 145 за, против, въздържали се, прието. 146 за, против, въздържали се, прието. 8 за, против, въздържали се, прието. 9 за, против, въздържали се, прието, 10 за, против, въздържали се, прието, 11 за, против, въздържали се, прието, 12 за, против, въздържали се, прието, 13 за, против, въздържали се, прието, 14 за, против, въздържали се, прието, 15 за, против, въздържали се, прието, 16 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, прието. 18 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, отхвърлено. 20 за, против, въздържали се, прието. 21 за, против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, прието. 23 за, против, въздържали се, прието. 24 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се, прието. 27 за, против, въздържали се, прието. 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. 28 за, против, въздържали се, прието. 300 за, против, въздържали се, отхвърлено. 31 за, против, въздържали се, прието. 32 за, против, въздържали се, прието. 33 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, това не беше ясно. 33-та, 33-то изменение, втората част. Проверяваме. Край на гласуването. При... Отхвърлено е. 35 за, против, въздържали се, прието. 36 за, против, въздържали се, прието. 37 за, против, въздържали се, прието. Второ за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, прието. Първо за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, прието. Седмо за, против, въздържали се. Прието. И така, крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Поздравление за докладчика. Благодаря на докладчиците в Сянка и благодаря на секретарията. Благодаря ви. И е така, сега продължаваме с доклада по собствена инициатива за прилагането на стратегията за младеща. Айтер Гардия Сабал Рубиал е докладчицата. Искате ли да кажете нещо? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, благодаря за чудесното сътрудничество. Компромисите според мен подобряват доклада. Благодаря и на моя екип. По времето на доклада ние не само преосмислихме младежката инициатива, но също така даваме и насоки на комисията на къде да се отправят в бъдеще. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Започваме с 51 изменение. За, против, въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, прието. 59 за, против, въздържали се, отхвърлено. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. 61 за, против, въздържали се. Не съм сигурна. Нека проверим. Проверка на 61. Моля, гласувайте. Ich, jetzt sehe ich, dass es eindeutig ist. Geschlossen. Край на гласуването. А, да, отхвърлено е. 62 за. Пр против. Прието. МПЛ 63-то, е, извинявайте. 63-то за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис трети за. Против. Въздържали се. Прието. 68 за, против, въздържали се, прието. 69 за, против, въздържали се, отхвърлено. 70 за, против, въздържали се, отхвърлено. 71 за, против, въздържали се, отхвърлено. 72 за, против, въздържали се, прието. 73 на две части за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 74 за, против, въздържали се, прието. 75 за, е, то е оттеглено, 76 за, против, въздържали се, прието. Добре, проверка, проверка на 76-то. Моля, гласувайте. Geschlossen. 16 zu 12, Entschuldigung. Отхвърлено. 77 за, против. Още веднъж. За, против, въздържали се, прието. 78 за, против, въздържали се, прието. МПЛ 13 за, против, въздържали се, отхвърлено. МПЛ 18 за, против, въздържали се, прието. 79 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. 89 за, против, въздържали се, прието. 90 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 97 за, против, прието. 98 за, против, въздържали се, прието. МПЛ 36 за, против, въздържали се, прието. 38 за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. 103 за, против, въздържали се, прието. 104 за, против, въздържали се, прието. 105 за, против, въздържали се, прието. 106 за, против, въздържали се, прието 107 за, против, въздържали се, отхвърлено 108 за, против, въздържали се, отхвърлено 109 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля, проверка на 109-то. Geschlossen mit 15 zu 13 angenommen. Прието е. 110 за, <clears throat> против, въздържали се. И това трябва да проверим. Проверка на 110. Край на гласуването. Прието. 111 <clears throat> за, против, въздържали се, прието. 112 за, против, въздържали се, прието. 113 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, въздържали се, прието. 115 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Нека проверим проверка на втората част. 115 zweiter Teil. 102 част. Край на гласуването. Отхвърлено. Wir können auch gerne den ersten noch mal... Може да проверим и първата част, добре? Значи, проверка на 115 първата част. geschlossen. Genau andersrum. 15 zu 12 andersrum. Е. Значи първата част е прията, втората е отхвърлена. И така МПЛ 1. За, против, въздържали се. Прието. МПЛ 2, 22 за, против, въздържали се. Прието. 116 за, против, въздържали се. Прието. МПЛ 5 Извинявайте, 117 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлено. 118 за, против, въздържали се, прието. 120 за, против, въздържали се, прието. 121 за, против, въздържали се, отхвърлено. 121 за, против, въздържали се, прието. МПЛ 32 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 126 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 131 за, против, въздържали се, прието. 132 за, против, въздържали се, прието. 133 за, против, въздържали се, прието. 134 за, против, въздържали се, прието. 135 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 135 Geschlossen mit 14 zu 12 abgelehnt. Отхвърлено. Докъде стигнахме? 136. За. Против. Въздържали се. Прието. Емпл 23. За. Против. Въздържали се. Прието. Емпл 24. За. Против. Въздържали се. Прието. Емпл 25. За против, въздържали се, прието. МПЛ 39 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 147 за, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим. Проверка на 147. Кашласен. Край на гласуването. Отхвърлено. 147 за. 148, извинявайте. Против. Отхвърлено. 149 за. Против въздържали се, прието. 150 за, против, въздържали се, отхвърлено. 151 за, против, въздържали се, прието. 152 за, против, въздържали се, прието. 153 за, против, въздържали се, отхвърлено. 144 за. 50, е, 155, извинявайте. Отхвърлено. 155 сега. За, против, въздържали се, прието. 156 за, против, въздържали се, прието. 157 за, против, въздържали се, прието. 158 за, против, въздържали се, прието. 160 за, против, въздържали се, прието. 161 за, против, въздържали се, прието. Емпъл 37 за, против, прието. 162 за, против, въздържали се, прието. 164 за, против, въздържали се, прието. Нека проверим. Виждам, че започвате да се уморявате. Проверка на 164-то. Geschlossen. Mit 14 zu 14 abgelehnt. Отхвърлено е. Това трудно беше да се разпознае. МБ-33 за, против, въздържали се, прието. 166 за, против, въздържали се, отхвърлено. 167 за, против, въздържали се, прието. 168 за, против, въздържали се, прието. 169 за, против, въздържали се, прието. МП 30 за, против, въздържали се, прието. 170 за, против, въздържали се, прието. Проверка. Проверка на 170. Gut, ich glaube, ich habe mich verguckt. Geschlossen. Изглежда, аз съм се объркала. Да, извинявайте, отхвърлено. 171 за, против, въздържали се, отхвърлено. 172 за, против, въздържали се, отхвърлено. 173 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 179 за, против, въздържали се, прието. 180 за, против, въздържали се, прието. 181 за, против, въздържали се, отхвърлено. 182 за, против, въздържали се, отхвърлено. 183 за, против, въздържали се, прието. 184 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. 191 за, против, въздържали се, отхвърлено. 192 за, против, въздържали се, отхвърлено. 193 за, против, въздържали се, отхвърлено. МПЛ 9 за, против, въздържали се, прието. 194 за, против, въздържали се, прието. 195 за, против, въздържали се, отхвърлено. 196 за, против, въздържали се, отхвърлено. 198 за. А пропуснахме, пропуснахме 197 за, против, въздържали се, Прието. 198 за. Против. Въздържали се. Прието. Добре. Проверка на 198. Моля, гласувайте. Geschlossen. Mit 15 zu 13 abgelehnt. Отхвърлено. 199 за. Против въздържали се, прието. 200 за, против, въздържали се, отхвърлено. 202 за, против, въздържали се, отхвърлено. 201 за, против, въздържали се, прието. 203 за, против, въздържали се, мисля, че е отхвърлено. Но нека проверим. Проверка на 203. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 204 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. по 20 за. Е, извинявайте. по 35 за. Против. Прието. 205 за. Против. Въздържали се. Прието. МПЛ 31 за. Против. Въздържали се. Прието. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. МПЛ е за. Против въздържали се, отхвърлено, девето за, против, въздържали се, отхвърлено, десето за, против, въздържали се, от, отхвърлено, единайсто за, против, въздържали се, отхвърлено, Емпл Ф за, против, въздържали се, прието, 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. Емпъл А за, против, въздържали се, прието. Емпъл С за, против, въздържали се, отхвърлено. 13 и 14 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим. Проверка на 15-то. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Mit 14 zu 13 abgelehnt. Отхвърлено. Änderungsantrag 16. Dafür? 16 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на 16-то. Mit. Geschlossen. Mit 15 zu 13 abgelehnt. 17. Отхвърлено. 17 за. Против. Отхвърлено. МПЛ J за. Против. Прието. МПЛК за. Против. Въздържали се. Прието. МПЛМ за. Против въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека проверим. Проверка на MPL-M. Моля, гласувайте. geschlossen. Mit 17 zu 11. Прието е. Прието. МПЛН за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 1 за. Против въздържали се, прието. 24. За, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 23-то. Извинявайте, на 24-то. Geschlossen. Mit 17 Прието. 25 за, против, въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се, прието. Емпъл едно, Емпъл И. Проверка на 26. Кашлосен. Край на гласуването. Прието е. Да, Уморени сме доста. Вече Емпел и за. Против. Въздържали се. Прието. 27 за. Против. Въздържали се. Прието. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Емпел Д. За. Против. Въздържали се. Прието. 30 за. Против. Въздържали се. Прието. 31 за. Против въздържали се, отхвърлено, 32 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Abstimmung ist е geschlossen. Mit 14 zu 14 abgelehnt. Отхвърлена. Е. МПЛ за, против, въздържали се, Прието е. 33 за. Против. Въздържали се. Прието. 34 за. Против. Въздържали се. Прието. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 36 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Прието. 43 За, против, въздържали се, отхвърлено. 44 за, против, въздържали се, отхвърлено. 45 за, против, въздържали се, отхвърлено. 47 45-то, 45-то ще проверим отново. Geschlossen. Mit 14 zu 14 abgelehnt. Отхвърлено е. 47 за. Против. Въздържали се. Прието. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 49 за. Против. Въздържали се. Прието. 50 за. Против. Въздържали се прието. МПО за, против, въздържали се, отхвърлено. МПЛП за, против, въздържали се, прието. МПЛР за, против, въздържали се, прието. Първо за, против, въздържали се, прието. Второ за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, е, е. прието. Пето за, против, въздържали се, прието. И така гласуваме целия текст. Geschlossen. Mit sechs един въздържал се, с мнозинство прието, почти единодушно. Поздравление за докладчика и за докладчиците в Сянка, за сътрудниците и секретарята. И сега последното гласуване за днес, то не е толкова дълго. Ще успеем, ще се справим. Става дума за проект установище за Европейската гражданска инициатива.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 Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Моля ви се малко, вдигайте се по-добре ръцете, ще бъде по-ясно за мене. Не само координаторите, така, 63-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 64-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то. За, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим 66-то електронно начало на гласуването.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 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. За, 7 за. 77 беше отхвърлено. Затова трябва да гласуваме 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 78. А, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се, 113 за, против, въздържали се, отхвърля се, 114 за, против, въздържали се, отхвърля се, 12 за, против, въздържали се. Ще проверим. 12 гласуваме електронно. Начало на гласуването. Geschlossen. Край на гласуването. С 14 на 11 отхвърля се. 115. 115. Dafür. 115. За. Против. Въздържали се проверя, проверка. 115 проверка. Край на гласуването. Приема с 14 на 11. Сега преминаваме към 116. За, против, въздържали се, отхвърля се. 119. За, против, въздържали се, приема се 118 за, против, въздържали се, отхвърля се 120 за, против, въздържали се, отхвърля се 121 за, против, въздържали се, приема се 122 за, против, въздържали се, отхвърля се 123 за, против, въздържали се. И съжалявам, обаче трябва да гласуваме електронно. 123. Начало на гласуването. Geschlossen. Край на гласуването. Да, приема се с 13 на 12. 124. За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 към поименно окончателно гласуване, начало на електронното гласуване. Пух! Geschlossen. на гласуването. С 20 на 0, петима въздържали се. Единодушно се приема. Най-сърдечни поздравления на докладчика, благодарности на секретарията и докладчиците в Сянка. Das war anstrengend. Не беше лесно.